колеги, да започнем нашето заседание с едно съобщение. Вчера председателят говори за тълкуване на членове 166, 167, параграф 1 и 2 за отпрод правилника, предложен от Комитета по конституционни въпроси, тъй като Нямаше никакви възражения по силата на член 122 от правилата. Тълкуването на правилника се приема. Още едно съобщение. Компетентните френски власти